ich fange jetzt jedenfalls schon mal, bis dahin haben wir hoffentlich die Mitglieder zusammen. Ich fange jetzt Ще започнем. Надявам се, че ще имаме достатъчно колеги. Е, съобщенията на председателя. Нека да приключим с това. Решихме, че за общата система за данъчно облагане госпожа Ротенберг ще бъде нашия докладчик – и господин Бургезио за имунитета, там докладчик ще бъде господин Рапкай, за заплатите на персонала, Дагмар Ротберн, тя ще отговаря, тя се занимаваше в подробности с тази тематика, т.е. всичко свързано с правилника. После ще говорим за мандат за преговори, ще гласуваме постоянни докладчици за правното основание, госпожа Регнер, субсидиарност, е, господин Тайм, комидология, ще отиде в ЕКР, нямаме име, преразглеждане господин Сперони и делегиране на законодателни правомощи отива при зелените, отива при зелените но още нямаме име. След това кратка презентация за доклада за елек... системи за електронно управление и сигурност. По член 19 трябва да решим. Аз ще го поема като председател на комисията. Е, Европейския правен институт искаме статут на наблюдател там. Имунитета на господин Мандибе ние решихме, че няма казус тук и ще уведомим председателят на парламента. След това насоки за казуси за имунитет. Е, координаторите считат, че трябва да изчакаме и да видим, за да обсъди този въпрос комисията по конституционални въпроси. Те са водеща. В момента те се занимават с имунитет и съответните процедури. Правните служби е, трябва да излязат със становище по въпроса за задълженията на национално ниво, когато се прехвърлят пари на партии и фундации, как се съотнася това с статута на депутат и е, директивата за пътуванията. Искаме да напишеме писмо. Няма да можем да излезем с доклад, няма време. Това е резултата от съседанието на координаторите с нощи за ваше информация. Сега изведнъж много колеги се появиха. Госпожа Родберент, ако може да ви помог... помолим вие да започнете, става дума за заплащане. Може ли да вземете вие този доклад? Gerichtsurteil Приложението е следното. Съда се произнесе е, за адаптирането на заплащането за 2011. Има и предложение на комисията, което се отклонява от е, цифрите на Евростат 1,7% за 2011, докато комисията говори за 0,9% предложението на комисията гласи, че е, то ще съдържа и цифрите за 2012 0,9% отново. Комисията отново каза, че изчаква решение на съда. Нека да чуем и съвета какво ще реши. Те ще има преговори. Ние имаме мандат. Става дума за предложението на комисията и е, се търсят и други варианти. Ние ще имаме като преговарящи достатъчно гъвкаво, за да видим с съвета какъв резултат можем да постигнем за 2011 и 2012. Така имаме малко марш за маневри. И искам да помоля комисията да потвърди мандата, за да може да пристъпим към преговори, възможно най-скоро, евентуално първата, година, първата седмица след нова година. Господин Лене, нещо друго да искате да кажете? Тогава можем ли да одобрим мандата? Има ли нужда да одобряваме съответните цифри? Aha. Okay, dann stelle ich einfach mal umgekehrt die Frage, ist jemand gegen, dass man da... Тогава да кажа пак, има ли някой е, против, някой ли се? Добре, значи тогава даваме мандат на преговарящите и предминаваме към следващата точка, точка 18, госпожа Лихтенбергер, моля. Само една секунда, ако обичате. Благодаря. Наблюдаване прилагането и изпълнението на европейското законодателство. Този път организирахме един семи... семинар, освен всичко друго, което правихме. И е, там разгледахме пилотните проекти на Европейския съюз. по-скоро не на Европейския съюз, на комисията, да кажа така. А, какви са тези пилотни проекти? Ако, примерно, има оплакване, че не се прилага съответно европейското законодателство, ако има такова оплакване, отправено към комисията, съществува съответна процедура между комисията и страната членка. Но понякога няма достатъчно информация от ищеца и е, сме наясно, че винаги е имало такива проблеми. Парламента винаги изисква да се предоставя информация, но това не се прави. И отново в доклада аз настоявам да се вземат съответни мерки в такъв смисъл. Например, да се направи така, че тази информация да се предоставя на време, да е изчерпателна и да се е, предоставя информацията и на оплакващия се. Също е, се извърши едно проучване свързано с Европейската комисия. Но съответната информация бе предоставена много бавно и, недостатъч, и в недостатъчно количество. Затова се обърнахме към правната служба да поискаме, да изискаме тази информация. Комисията се опитва да се скрие зад правни аргументи за поверителност, но ние не искаме нищо конкретно, искаме обща информация за сектори, за отрасли е, и къде са основните проблеми при прилагането на европейското законодателство. Става дума за недостатъци или недостатъчно правилно прилагане на европейското законодателство. Нямаме за цел да сочим с пръст отделни страни членки, по-скоро ние да получаваме сигнал, защото може би има проблеми, които ще се наложи и ние да решаваме. Може би в миналото тези неща не са били разглеждани достатъчно в подробности, но сега се налага, защото парламентът е със законодател и трябва да има своята дума при подобни проблеми, така че е, запазваме искането си за по-добър достъп до информация, е, както е предвидено и в договорите. А, така, аргументите, че трябва да се защитават данните, са несъстоятелни. Ние не искаме данни за отделни лица, Искаме данни, примерно, къде са областите, където има най-много оплаквания. Освен това, нека да кажем, ние трябва да можем да реагираме на подобни оплаквания в хода на законодателната ни работа. Освен това, комисията, по наше мнение, следва да обръща повече внимание на периода, в който следва да започне да се прилага съответното европейско законодателство. И в такъв смисъл трябва да се направи един преглед е, как се прилага европейското законодателство и съответно да се формулират конкретни приоритети. Aus, dem, aus der Umsetzungspolitik in besonderer Intensität. А, що се отнася до политиката за изпълнение, на законодателството, огледахме и този въпрос. Искаме законодателя да получава обратна връзка и то по по-ефективен начин. Второ, както е предвидено в договорите, трябва да има прозрачност, трябва да има гарантирана прозрачност и това е изключително важно, ако искаме да търсим доверието на нашите граждани. Когато те подават жалби и техните права трябва да бъдат запазени. Това е, е най-общо е, в кратко какви предложения правя в този 29 ти доклад. Председателят благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Не. Краен срок за изменение 16 е януари 2014. Добре, с това преминаваме към следващия доклад на госпожа Лихтенбергер. Или трябва да започнем гласуване ли? Може ли да разгледаме и доклада на Лихтенбергер и тогава, т.е. точка 19? Така, така ще сме приключили с тази тема. Член 19 става дума за становище за прилагане на договор от Лисабон. В, по отношение на Европейския парламент. Тоест, нашите права, нашите възможности и се основаваме на опита ни от последната от година. Отново слагаме акцент върху въпроса за прозрачността. Тя трябва да бъде гарантирана. Има отделен а, член в договора, който изрично повдига този въпрос. Господин Ленер, ако обичате, дайте възможност на госпожа Лихтенбергер да се изказва. Непрекъснато чуваме шум така в залата. Госпожа Лихтенбергер, добре, благодаря. В моето предложение за становище повдигам въпроса за прозрачността, задължителната прозрачност, яснотата, която трябва да съществува между отделните институции и начинът по който ще работим в бъдеще, примерно за следващото междуинституционално споразумение. Там трябва да има по-голяма яснота за прозрачността. Второ, правното основание. За съжаление, имаме известен опит в това отношение. Ще трябва, както се вижда, всеки път да се борим и да предоговаряме правното основание и е, това, което настояваме, знаете, че немалко са жалбите в това отношение, ние искаме процедурата от самото начало да бъде изчистена по-добра. Това е второ и трето става дума за международните споразумения. отбелязваме факта и между другото излязоха и документи по този въпрос за правата на парламента и за връзката с националните парламенти. Има но все повече международни споразумения, които се договарят от национални правителства на, демо, на дипломатическо ниво. Но а, това право започва все повече да се ограничава. Подобни споразумения се отразяват на живота на нашите граждани и е, считаме, че отново там трябва да има прозрачност, парламента трябва да бъде информиран, е, става дума за Европейският парламент. Трябва да се подава информация на Европейския парламент, защото е, в рамките на процедурата по съгласие парламентът ще е, може да излезе с е, решение, което се базира на достатъчно информация. Още един въпрос повдигам, а именно политиката или подхода на съвета. Примерно е, проблематиката на нашата комисия, законодателството за патента, в последния момент съвета се намеси и се опита да промени е, правните разпоредби. Сега за нас това е проблем и трябва да следим. Става дума за конкретни е, неща, за правата на парламента и начина по който ние е, имаме възможност да ги упражняваме. И накрая отново повдигаме е, въпроса за по-голямата роля на националните парламенти в следващия мандат. Те във всички случаи ще играят по-важна е, роля и в такъв смисъл ние трябва да огледаме и нашето сътрудничество с националните парламенти. Трябва да го подобрим, да търсим различни начини да постигнем това. Трябва да е по-ясен процеса на сътрудничество die das nationale Parlament jeweils hätte, schlicht entweder nicht oder. Националните парламенти имат а, своята роля, но няма, за съжаление, гаранции, а, че ще им се предостави възможността да изпълняват своята роля, примерно при контрола на законодателството. Опитвам се да обобщя, но не мога толкова кратко да представя нещата, защото става дума за промени за бъдещи законодателни процедури и трябва да има яснота, да има известни подробности все пак. За момента съм ви предоставила проектостановището и мога да кажа, че се позовах на много примори от работата на нашата комисията по правни въпроси, защото в края на кращата това са проблеми, с които трябва да се справим и е, очаквам вашите коментари. Господин Ленер, ако обичате, моля, нека да има тишина в залата. Знам, че ще гласуваме и сте развълнувани, но в края на кращата докладчикът не може да бъде чут. Господин Сперони. Благодаря, господин председател. Искам да попитам докладчикът следното, ако ми позволите. Казва се, че е, намесата на Европейския съюз в точка 5 говорите за това, е всъщност е незаконосъобразна. Какво искате да кажете? Е, обърнали сте се към съда по този въпрос или просто изказвате собствено мнение? Е, значи да кажем, че съвета действа незаконно е много сериозно обвинение. Е, трябва евентуално да се обърнем към съда. А по седма точка мога да кажа, че напълно не съм съгласен. Мога да го кажа и по-силно. Но националните парламенти, те направо ни се подиграват. Те изобщо не ни приемат сериозно. Примерно за Европейската прокуратура, националните парламенти е, изказват е, становище, но после комисията напълно го пренебрегва. И когато има отрицателно становище или дигнат националните парламенти жълт картон, това трябва да се отчете все пак. Обаче процедурата е такава, че те така най-общо си разглеждат въпроса и след това Европейската комисия си действа така, сякаш нищо не се е случило. Така че да говорим за роля на националните парламенти е напълно неуместно. Ако националните парламенти биха могли да блокират нещо, което според тях е в нарушение на договорите, по силата на принципа на субсидиарност, тогава ще имат роля. Но сега те имат само съвещателен глас и даже един юрист има повече възможност да повлияе, отколкото те. Аз съм съгласен с докладчика, че трябва в малко по-големи подробности да поработим. Знам, че имаме срок за измененията, още не съм изработил всичките. Много точни са нещата повдигнати в мнението, но не може да се говори само за делегирани актове. Докладчика взема много силна позиция в това отношение и не смятам, че можем много да се пускаме в подробности по тази тема. Във всички случаи те трябва да бъдат изключени, за да може да има и съответно, съответния баланс между изпълнителни актове и делегирани такива. Председателят, благодаря. Заповядайте, госпожо Лихтенбергер. Благодаря. Благодаря за това, че сте разгледали в подробности текста, защото действително става дума за основни моменти от нашата работа. Благодаря и очаквам изменения. А по е, цитираната точка 5 Отбелязваме си коментара, но в член 15 на договора се е, съдържа ясна разпоредба, клауза, която изключва е, упражняването на законодателни функции. И Чак в последните етапи на законодателна процедура да се намеси съвета и да иска да отпаднат елементи от текстове, това е нарушение на договора, защото това не се случи в рамките на регулярната процедура, а извън плана. И когато нещо такова се случва, става дума за съществени промени, е, те не се договарят с парламента в рамките на транзиционната процедура, а се налагат извън тази процедура. Такава практика трябва да бъде прекратена. Сега, примерно, е, разпоредбите за заплати, ако изведнъж отпаднат те, какво ще направим? Освен това, е, делегираните актове, за какво се притесняваме тук? трябва да има ясно, ясна разграничителна линия между делегирани актове, където има технически дефиниции, технически описания, възможности да се приемат нови текстове заради развитието на техниката, но в тях не се съдържат важни политически решения. Те е, не могат да е, съставляват част от делегираните актове. Не може да се изнасят подобни решения в делегирани актове. Ако това се случва, ние, това значи, че ние не си вършим работата. И тези делегирани актове стават все повече и това има отрицателно въздействие върху процедурата. Накрая, ролята на националните парламенти. Целта ми беше следната. В е, момента предполагам, че може да сравниме е, всичко случващо се и с практика от миналото. Е, много от националните парламенти изобщо не водят диалог или дебат по европейски като измерение. За мен това не е правилно. Е, сега, да, говори се за жълт картон, за субсидиарност и така нататък. Е, е, знам, че често има проблеми, знам, че комисията пренебрегва техните коментари. Добре, отбелязвам си го. Но за мен това е така въпрос на визия за бъдещето. Естествено, можете да подадете изменения с цел да се заличи този текст. Но това, което аз искам да кажа е, че за европейското законодателство ние имаме съответна работна програма, затова трябва да си имаме и позиция и да направим така, че националните парламенти да бъдат ангажирани, да можем ние да разчитаме на тях в по-голяма степен – и да играем една положителна роля в такъв смисъл ние. Това е моята визия. Ако можем така да погледнем на нещата, значи да ангажираме национални парламенти в подготвителната фаза, да изпла... изпращат предложения, примерно да кажат, ето по тази тема трябва да отбележите и това, и това, и това във вашия в е, вашето предложение за регламент. Тоест да има положителни е, предложения. Това се опитвам да кажа, защото ми се струва, че в бъдещето ще е добре е, много по-силно да е по засилено да е сътрудничеството ни с националните парламенти, иначе ще е, застанем от двете страни на оградата. И е, ако искаме да засилваме парламентаризма като такъв, не е, е пътя противопоставяне. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Крайният срок а, господин Сперони всъщност иска думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че има голяма разлика в становищата е, между националните парламенти и Европейската комисия о, е, и разликата е по-голяма, отколкото разликата в становищата между Европейския парламент и комисията. Може да се съгласим с желанията, които се изразяват, можем да приемем начина по който се приема Лисабонския договор. Сега по ролята на националните парламенти, тя е изложена във връзка с приложението, с изпълнението на Лисабонския договор. И ако Лисабонския договор не дава на, парламент, на националните парламенти тази роля, нищо не можем да направим това. Госпожа Лихтенбергер. Мога да отговоря накратко. Второто право, за което говорих, е проактивната, позитивната позиция, вече е планирана, но много Малко парламенти използват това право, така че ние не излизаме извън ограниченията на договора. Ние говорим за това, което е в парламента, онова, което се използва от националните парламенти и онова, което не се използва. Разбира се, си спомням дебатите, които водихме на времето, но разпоредбата е а, факт. И аз имам позитивна визия, която националните парламенти могат да а, работят 20 януари крайен срок за измененията. И сега първо искам да гласувам собствения си доклад за неплатежоспособността по несъстоятелността. Искам да започна с процедурата. Първо компромис едно коза. Е против. Приема се. Преминаваме към изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, приема се. 68 за, против против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. Изменение 17 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. 19 за, против,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 73 за, против, отхвърля се. 24 за, против, приема се. 25 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, Приема се. 31 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. Изменени 32 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. Компромис 8 за. Против. Приема се. 34 за против приема се, 35 за против приема се, 36 за против приема се. Компромис 9 за против приема се. 41 за против приема се. 42 за против приема се. 43 за против приема се. 44 за против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 Компромис 12 за, против. Приема се. Изменение 5 за, против. Приема се. 13 за, против. Приема се. 7 за, против. Приема се. 8 за, против. Приема се. Компромис 14 за, против. Приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 62 за, против, приема се. 80 за, против, отхвърля се. 1 за, против, приема се. 2 за, против, приема се. Гласуваме по проекто доклада, гласуваме електронно. Един глас повече има. може да имаме максимален брой 25. Моля, кой, коя група има повече? Десет души от НП. Е. Преброих, тогава аз няма да гласувам. 20 за, 1 против, 3 въздържали се. Приема се. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Доклада на госпожа. А, извинявайте, е, трябва да гласуваме резолюцията. Извинявам се, преминаваме към предишния доклад е, няма споразумение на първо четене, така че гласуваме електронно с резолюцията. Край на гласуването същия резултат 20 за, 1 против, 3 въздържали се. Преминаваме към доклада сега на госпожа Викстрем. Господин Сперона, имате думата. Благодаря, господин председател. По доклада за марката на общността бяха внесени изменения доста късно, на 16 септември, е, на 16 декември в 7.20 вечерта и те пристигнаха по имейл. Не може така да се пращат е, изменения късно вечерта, след края на работното време. Аз не бях в, в офиса и е, искам да помоля да се пре... отложи гласуването. Благодаря, господин Перони. Както знаете, е, нещата се влуш... влушават. е, времето става все по-малко в края на на мандат. Искам да благодаря на колегите, които заедно с мен, с политическите съветници се справиха фантастично предвид факта, че предложението от комисията постъпи много късно в парламента. Аз работих по проекта доклада си за три седмици само работих по 24 часа на ден, всеки ден и се опитам да направя максималното, от тази тежка ситуация. Изключително кратко беше време. Знам, че е голям и сложно досие, много техническо. Обаче аз наистина се възхищавам на нашите сътрудници, съветници, които го направиха възможно. Аз мисля, че ние трябва да сме благодарни, че имаме доклад. Нека да го гласуваме и нека да се опитаме да направим всичко, което е, е, истинското положение. Оплакваме се от комисията, че е бавна. Това директива ли е или регламент? Защото аз мисля, че тук има някаква грешка в списъка. За какво говорим? За регламент или за директива? Не, първо трябва да е директивата май. Добре, сега по компромисно изменение 16 на директивата, но ще стигнем до там. Всъщност, имали сме и проблеми и преди е, гласуват трима депутати от ЕНП повече и господин Цвивка, може би вие да решите кой да не гласува от ЕНП. Добре, махнали сте си картата. Благодаря. Искам да помоля председателя да, прем, да, да извади картата си за гласуване. Председателят казва, въпреки всичко, имаме повече депутати от ЕНП. Tadeus, you still have one too much. Все още имаме един в повече. Томас Mann. Томас Mann was the last to enter the room. Uh... Томас Ман влезе последен в залата. Да, разбирам, но Томас Ман не е член на, на нашата комисия. И при това положение вече числата са верни. Добре, нека да направим проба. Моля, гласувайте да видим дали бройките отговарят на това, което трябва. Имаме 22 гласуващи. Ако имаме по-малко е добре, ако имаме повече не става. И така, вече можем да гласуваме. И така, да започнем е, с, с доклада е, Викстръм, господин Стоянов. Искам да кажа, че подкрепя а, изискването на господин Сперони. Искам да, глас, да гласуваме по него. Мисля, че това е процедурен въпрос и трябва да гласуваме а, отлагането на гласуването. Тъй като това е процедурен въпрос, имаме предложение да се отложи това гласуване. Кой е за? Против? Мнозинството е против това предложение, така че гласуваме по регламента. Компромис 1, кой е за? Против. Приема се компромис 2, за. Против. Приема се. Компромис 3. За. Против. Приема се. 13 за. Против. Приема се. 96 за. Е, извинявайте, казва председателя, е, компромис 4, приема се. 101 за, против, приема се. 16 блоково гласуване за против. Приема се 102 за против. Нека да проверим електронно. Гласуваме електронно по 102. Тринайсе за, 19 против, приема се. 103 блоково гласуване за против, въздържали се, приема се. 104 за против. Отхвърля се. Компромис 5 за против. Приема се. Компромис 6 за против. Приема се. Компромис 7 за против. Въздържали се. Приема се. Имко 19 за, против, отхвърля се. Имко 20 за, против, отхвърля се. 24 за, против, отхвърля се. Компромис 8 за, против, приема се. Изменение 26 за, против, Приема се 128 за, против. Приема се 27 за, против. Нека да направим проверка. 27 електронно гласуване. 14 dafür, 8 dagegen ist angenommen. 14 за, 8 против, приема се. С това Приключваме по 23, 130 за, против. Нека да направим проверка и тук. Für, 8 dagegen, angenommen. 15 за, 8 против, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се имко 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 133, Викстрем за, против, приема се, 134 за, против, отхвърля се, 135 и 25 за, против, отхвърлят се, 136 за, против, отхвърля се, 26 за, отхвърля се, 30 за, против, приема се. 31 за, против, приема се. 139 за, против, отхвърля се. 37 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. Компромисни изменения 9 за, против, Приема се. Сто за, против, приема се. Имко 32 с компромис 10 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 170 гало за, против, приема се. 181 за, против, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, приема се. Анблок 173 за, против, приема се. Also hier fehlt, sagt mir das Sekretariat, ein, Änderung, ein anderer Änderungsantrag 100. Секретариатът е, съобщава, че имаме изменение 174 от Гала. И по него трябва да гласуваме. За. Против. Приема се. И така, ако не греша, това означава, че следва да гласуваме по 15. Не, по 13. Добре, за. Против. Приема се. 175 гало. За. Против. Приема се. 14 компромис. За. Против. Приема се. Компромис 15 за, против, приема се. 60 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. 181 за, против, Приема се. 62 за, против. Приема се. 189 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. 69 за, против, приема се. 70 за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Компромис на изменение 60 за. 16 за, против, приема се. 74 за, против. Седемдесет и четири. Нека да почнем отново. За. Против. Отхвърля се. Имко 3 за. Против. Отхвърля се. Инта едно за. Против. Отхвърля се. 17 компромис за. Против. Приема се. 18, 80 за, против. Нека да направим проверка. 80-то изменение електронно гласуване. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Отхвърля се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, приема се. 25 компромис за, против, приема се. 8 изменение за, против, приема се. Девето. За, против, приема се. И преминаваме към крайното гласуване. По проекта доклада като цяло, електронно гласуване. Заповядайте, моля. Soll jetzt hier Mandat erteilt oder Legislative Resolution? Wir haben 23 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. 23 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. 24 24 гласа бяха подадени. Един се загуби някъде, изглеждат, или иначе поздравление на докладчика за приятия доклад. Сега трябва да гласуваме и по проекта законодателната резолюция. Заповядайте, моля.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 21 гласа за, 1 въздържал се. С това минаваме към следващата точка. Директива. Има ли коментари по докладчиците? Нека да преминем направо към гласуването тогава. Гласуваме анблок по 9 за, против, въздържали се 10 за, против, Приема се. 60-то изменение за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 66 за, приема се. 16 изменете за, против, приема се. 17 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. Имко 10 за, против, отхвърля се. 68 за, против, отхвърля се. Имко 11 за, против, отхвърля се. 69 за, против. Нека да направим електронна проверка по 69. 10 für, 13 dagegen. Ist abgelehnt. Dann kommen wir zu 19 dafür. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се 70 за, против, 70 за, против, отхвърля се. 71 за, против, приема се, 20 за, против, приема се. 21 за, против, приема се, 22 за, против, приема се. Компромис 2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 против, приема се. Компромис 3 за, против. Госпожо Викстрем, заповядайте. Трябва да се извади 86-то изменение, то не а, попада под а, трето компромисно изменение и се договорихме да го гласуваме отделно. В информацията, която имам, се казва 83. Имали сте предвид 86, така ли? Добре. Какво да направим от 86 и след това компромиса? Първо компромиса. За. Против. Приема се. 86 за. Против. Нека да направим проверка. По 86 електронно гласуване. dreizehn dafür zehn dagegen angenommen. kompromiss vier 13 за, 10 против, е, приема се. Четвърти компромис за, против, приема се. 28 за, против, приема се. 90 за. Нека да направим електронна проверка по 90. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Kommen wir zu 29. Отхвърля се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, приема се. 31 за, против, приема се. Имко 16 за, против, приема се. 92 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, Приема се. Деветдесет за, против, отхвърля се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, отхвърля се. 96 за, против, отхвърля се. 95 за, против, приема се. 35 за, против, Приема се. 97 за. Против. Приема се. 98 за. Против. Приема се. 99 за. Против. Отхвърля се. Имко 20 за. Против. Отхвърля се. 100 за. Против. Отхвърля се. 101 за. Против. Отхвърля се. 36 за. Против. Приема се. 102 за против, отхвърля се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. 103 за, против, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. 40 за, против, против, приема се. 41, извинете, 1 за, против, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. Компромис 9 за, против, приема се. Инта 1 за, против, приема се. Извинете, отхвърля се. Компромис 10 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. Петдесет и седем за, против, приема се. С това преминаваме към 16-то компромисно изменение. Господин Викстрем, заповядайте. Има грешка според мен в списъка за гласуване на заседанието на докладчица в Сянка. По това изменение с, предложи да се добави следното изречение. Държавите членки трябва да имат възможност да решават дали или не да провеждат разследвания, но инициирани по служебен път. Това е компромисът. Докладчикът потвърждава. А, колегата Цивка казва да. В такъв случай нека да гласуваме за. Против. Приема се. Това беше на изменение 16 с промяната. 58 на панцери за. Против. Отхвърля се им 8 за. Против. Отхвърля се. 59 за. Против. Приема се.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 от общо 23 гласували, няма въздържали се, няма гласове против. Поздравления за докладчика. С това преминаваме към следващата точка. Е, е, извинете, към законодателното предложение. Моля, гласувайте. Същия резултат и сега по мандата за а, е, пак електронно. Абстимунг. Това е последното електронно гласуване тук. Все още не са гласували всички 22-ма за един въздържал се. Поздравления за докладчика и успех, успех при преговорите. Госпожо Викстрем, искам да благодаря на всички за това, че участваха активно в работата по тази доста сложна тема работихме при сериозни ограничения, условията не бяха лесни, така че благодаря ви много. Това беше отлична работа в екип. Благодаря на всички сътрудници и на, на съветниците и весела коледа. Благодаря. С това преминаваме към доклада на господин Рабкай. Е. Бернард, искаш ли думата за коментар, госпожо Тайн? Благодаря. Днес говорим за процедурите. Изглежда днес е деня, в който все се оплакваме по процедурни въпроси. Господин Сперони вече се изказа. Говорихме и за трилога тази сутрин, нека я закажа нещо по тази тема. Не беше лесна работата по темата, няма да преминем към трилог, съветът е против, нямаше възможност да се постигне съгласие. Исках няколко пъти среща с докладчиците в Сянка. По неясни за мен причини това беше невъзможно. Настоях за среща с докладчика миналия четвъртък в Страсбург, за да говорим за компромисните изменения. И вчера получих списъка за гласуване 6 и 40, както може би знаете, по това време бях на съвещание на Трилог. Работих до 11 часа вчера вечерта за да се подготвя за темата. Тази сутрин всички получихме списъка за гласуване. А, така, така процедурите тук. Господин Лене, да, всички можем да изразим някои възражения, особено към края на мандата на този парламент. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. В Виена а, е, има традиционни виенски хорове. Можем да а, е, подаваме и жалбите си в хор, така че аз се а, е, присъединявам. А, бих могла да запея, но няма да го направя. Тъй иначе присъединявам се към хора на оплакващите се. Както казах и по-рано, това е края на мандата и трябва да направим всичко възможно да не се случват подобни ситуации. Просто не е приемливо. Всички да работим до посред нощите и след това на следващата сутрин да получим нови изменения, да нямаме време да ги прегледаме. Просто не може да се работи така. Трябва да се направи нещо, трябва да се подобри положението, защото иначе ще се озовем в омагиосен кръг и няма да успеем да договаряме каквото и да било. Толкова много неща тръгнаха на зле в последно време и във връзка с нещата, които гласуваме днес и във връзка с предходното гласуване. Така че, господин председател, моля ви, погрижете се за в бъдеще действително да се спазват сроковете, защото това се превръща в сериозен проблем. Особено за малките политически групи. Малките политически групи работят по изключително много теми едновременно и няма как да стане да се подготвим. Господин Лене прави всичко възможно, но това е, няма как. Това е края на мандата и се случват такива неща. Разбира се, ако, имаме яс... ако имахме ясни правила, щях да настоявам те да се прилагат, но правила нямаме, за съжаление. Знам, че ще има и доста неща, които няма да могат да се разрешат до края на мандата. Така. 44-то изменение за, против, отхвърля се. 60-то е оттеглено, 61-во за, против, Приема се. 64 за. Против. Приема се. Компромис 1 за. Против. Приема се. Изменение 9 за. Против. Приема се. Десето изменение за. Против. Приема се 11 за. Против. Приема се 12 за. Против. Приема се. 13 за, против. Нека да го гласуваме 13 електронна проверка. 13, 13. По 13-то изменение гласуваме. 9 dafür, 14 dagegen abgelehnt. 9 гласа за, 14 против, отхвърлят се. 73 за, против, отхвърля се. 14, не, извинете. Да, точно така. 14 за, против, приема се. По някой път става малко сложно. 74 за. Ами, всъщност 74 вече е решено. 75 за, против, отхвърля се. 76 за, против, отхвърля се. 15-то изменение за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 80 за, против, приема се. 81 за, против, приема се. 20 за, против. Нека да направим електронна проверка по 20. 11 dafür, 12 dagegen, abgelehnt. 11 за, 12 против, отхвърля се. 82 за, против. Нека да направим електронна проверка по 82. Да Все още не са гласували всички. Отлично. 12 гласа за, 11 против. Приема се 83 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Zwölf dafür, elf dagegen angenommen. 12 за, 11 против, приема се 21 за, против, приема се 84 за, против, приема се 85 за, против, Отхвърля се. 91 за. Против. Всъщността отпада. Извинете. 22. За. Против. Приема се. 30. За. Против. Приема се. 86 за. Против. Приема се. 24 за, против, приема се. Amendment 25 dafür, dagegen angenommen. 25 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. 89 за, против, отхвърля се. Dagegen. 27 за, против, да провериме електронно 27. Das sind 15 dafür, 9 dagegen. Das ist 15 за 9 против. Приема се. 28 за против. Приема се. 29 за против. Приема се. 31 за против. Приема се. 32 за против. Приема се. 33 казва председателя за против е, е, приема се, 34 за против приема се, 35 за против приема се, 36 за против приема се, 94 за против приема се, 95 за против е, за е в повече, но нека да проверим. Приема се. 37 е, за, против. Приема се. 38 за, против. Приема се. 39 за, против. Приема се. 40 за, против. Приема се. 41. Всъщност 41, да. Приема се. 42 за, против. Приема се. 43 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 1 за, против, приема се. Сега отиваме на 49. Буду за, против, приема се. 50 за, против, Приема се 2. 52 за, против. Приема се 53 за, против. Приема се 54 за, против. Отхвърля се 55 за, против. Да проверим електронно. Единайсет за, 13 против, отпада. 56 за, против, приема се. 3 за, против, отхвърля се. 57 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. Проекта доклада като цяло гласуваме електронно, моля. 23 за, 1 против. Поздравления за докладчика. Проекто законодателната резолюция. Гласувайте електронно, моля. Мисля, че всички гласуваха. 23 за, 1 против. Същия резултат. няма да решаваме за мандат, защото няма преговори, не е необходимо. Благодаря. И е сега стигаме до доклада Балтазаре за нефинансова информация. Добре, направо да гласуваме, щом няма коментар от докладчик, Много ми харесва така. Първо, Пипер и е, други, 42 за, против, отхвърля се. Шан Боулс дафюр. 43 за, против, приема се. Екон и 9 за, против. Извинете, това пада. 44 е следващото за, против, пада. 203 за, против, пада. 128 казва председателят, 178 поправя се. Една секунда. Да, 178 за. Отхвърля се. Имко 29 за. Против. Нека да проверим електронно. Имко 22 проверяваме. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. 10 за 13 против отпада. Екон 39 за. Кой е против? Екон 39 за. Против? Нека да проверим по електронен път. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. 10 за, 13 против. Е, отхвърля се. Икон 40 за, против. Проверявам електронно. Das 12 dafür, 12 dagegen. 12 е, на 12 е, пада. Екон 53 за, против. да проверим. Много са близки е, резултатите. Нека да проверим 53. Kommt keiner mehr, ne? Gut. 4 dafür, 19. Всички гласуваха. 4 за, 19 против. Очевидно пада. Икон 54 за, против. Пада.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 Отхвърля се. Заето с 14 за против. Отхвърля се. И 36 за против. Мисля, че тук ще трябва да проверим. И 36, моля, проверка. Dafür. 14 за, 10 против. Приема се. Имко 10 за, против, отхвърля се. 29 за, против, приема се. Екон 41 пада. И компромис 13 за. Той е в две части. Разделно гласуване. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, Приема се. И стигаме до компромис 14. Компромис 14 за, против, приема се. Изменение 188 за, против, приема се. Искате да проверим ли добре електронно гласуване 188 проверка? 13 dafür, 11 dagegen, 13 за, 11 против. Е, така, малка разлика, но се приема. Employment 29, това отпада. 202 също отпада. И стигаме до 147 за, против. Отхвърля се. 149 за. Против. Нека да проверим електронно. 149 проверка. 12 за, 11 против. Приема се. 9, 35 за, против. Отхвърля се. Компромис 15 за, против, приема се. Екон 46 за, против, отхвърля се. Екон 46. Нещо забравих ли? Сега сега 193. Следващото. За. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Електронна проверка. Налага се. Моля, гласувайте. 13 против, 11 за. Отхвърля се. Втора част. Сигурно тя ще отпадне. Нека да гласуваме за, против, отхвърля се. 35 за, против, приема се. Добре, да проверим. 35. Може би бързо минахме през него. Четирнайсет за, 10 против, приема се. Екон 47 пада. И 312 гласуваме за, против. Проверяваме електронно и 312. Dafür, 12 за, 12 против. Пада. Икон 49 за. Отхвърля се, струва ми се. Но може би не сте си дигнали ръката. Е, електронна проверка, моля. 4 dafür, 13 dagegen, 7 Enthaltungen. 13 против, 7 въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, приема се. Компромис 17 за, против, приема се. И кон 56 за, против, отхвърля се. 18 за, против, Приема се. 209 за. Против. Отхвърля се. 210 за. Против. Отхвърля се. 211 за. Против. Отхвърля се. 219 за. Против. Отхвърля се. 213 за против, отхвърля се. Инкон 60 и 61 за, против, приема се. 46 за, против. Да проверим електронно. Проверка за 46. за, 10 против. Приема се. Компромис 1. За, против. Приема се. Екон 7. За. Против. Приема се. 44 за. Против. Проверявам електронно. 44-то. Дванайсет на 12. Отхвърля се. Емплоймата 1 за против, отхвърля се. 48 за, против. Да проверим електронно 48. Vier dafür, 13 dagegen, 7 enthaltung, abgelehnt. 13 против, 4 за, отхвърля се. Е, Екон 4 за, против, отхвърля се. 47 за, против, да проверим електронно. Не е ясно. 47 проверка. Dafür, 12 dagegen 12 на 12 отхвърля се. Имко едно за, против. Отхвърля се. Икон 14 за, против. Проверка, електронна проверка, икон 14. es jetzt. 12 dafür, 12 dagegen. 12 на 12 отпада. 9-8 за, против. Отхвърля се. 52 за, против. Ще трябва да проверим електронно. Dafür, 12 на 12 отпада. 51 за, против, приема се. 45 за, против. Проверяваме 45-то. Zwölfter für zwölfter gegen abgelehnt. 12 на 12 отпада. 49 за, против. Нека да проверим и това електронно. Моля, 49 проверка. 12 12 отпада. Компромис 2 за, против. Приема се. 56 за, против. Проверяваме електронно. Може би пак ще са равен брой гласовете. Да. Правилно се ориентирах. Пада 3 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Защо 103, а не 76? Да, да, 76 трябва да е. 76 за, против, отхвърля се. 113 за, против. Проверяваме електронно 113. Подозирам, че резултата ще е същия. Нека да гласуваме отново, извинете. Хайде, 113. Моля, гласувайте. 113 мисля, че ще се получи същия резултат. Да, 12 за 12 против. Можех да се заложа. Отхвърля се. 5 за против. Приема се. 63 за против. Отхвърля се. 6 компромисно за против. Приема се 7 компромис против. Приема се. 8 компромисно за, против. Приема се. Имко 4 за, против. Приема се. 9-14 за, против. Отхвърля се. 7-9 за, против. Проверка електронна. 7-9 проверка. Jetzt war komplett. 12 dafür, 12 dagegen. Das scheint 12 на 12. Тук вече това е стандартният резултат. Добре. 80 за. Против. Приема се. 7 за. Против. Приема се. 81 за. Против. Да проверим 81 електронна проверка. 11 dafür, 11. 11 за, 11 против. Двама въздържали се за разнообразие. Изменение 13 за, против. Нека да проверим. 12 dafür, 12 dagegen, wir sind wieder da. 12 на 12. Отново тръгваме от начало. 22 е, за, против. Нека да проверим електронно. Elf dafür, 13 dagegen. Abgelehnt. Отхвърля се с 13 против. 98 за, против. Моля да видя против. Хайде електронна проверка. Проверяваме. 98. 12 против. 11 за. Отхвърля се. Икон 12 за, против. Мисля, че се отхвърля. ФАМ 2. За, против. Проверяваме. ФАМ 2. 11 за, 12 против, отхвърля се. 109 за, против. Електронна проверка. Dafür, 12. 12 за, 12 против, отхвърля се. Екон 23 за, против. Отхвърля се. 82 за, против. Нека да проверим. Нафюр. 15 за, 9 против. Доста ясно. Прието 9 за, против, приема се. 68 за, против, отхвърля се. Employment 3 за, против, приема се. 9.17 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Афет 4 за, против, при... проверяваме електронно Афет 4. 13 dafür. 13 за, 10 против. Приема се. 18 за, против. Проверяваме електронно. 18. 12 за, 12 против. Отхвърля се. Имко 7 за, против. Приема се. Добре, проверяваме електронно и Инко 7. 12 за, 12 против. Отхвърля се. Икон 25 за, против. Проверка. Проверка Икон 25. 12 dafür. 12 за, 12 против. Отхвърля се. 9 вестения за, против. Отхвърля се. Компромис 11 за, против. Приема се. ФАМ 3 за, против. Отхвърля се. ФАМ 6 за, против. Да проверим електронно. 6 на ФАМ. Geht noch einer. Kommt aber nicht, ne? Wird jetzt geschlossen. 11 dafür, за, 12 против, отхвърля се. Фам 7 за, против. Емпл 4 дафür. Струва ми се, че се отхвърля. Employment 4 за, отхвърля се. Компромис 12 за, против, приема се. Фам 9 за. Против. Проверяваме електронно. Good God, I'm 11 11 за, 12 против, отхвърля се. 7-7 за, против, отхвърля се. 110 за, против. Проверяваме. 110. 12 за, 12 против, отхвърля се. Екон 30 за, против, въздържа... приема се, извинете. 9.24 за, против, отхвърля се. 112 за, против, Проверявам електронно. Дванайсет на 12 отхвърля се. Пам 10 за, против. Не беше много ясно проверка. ФАМ 10. Електронна проверка. 12 на 12 отхвърля се. 112 за, против. Нека да проверим. 112. Dafür. 12 на 12. Отхвърлят. И сега гласуваме доклада като цяло. Електронно гласуване, моля. А, 21. за, 1 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Законодателната резолюция като цяло отново електронен вод. 21 за, 1 против, 2 въздържали се. Сега решение дали да има елек... Е, преговори, електронно гласуване, моля. 22 за, 1 против. Значи се приема. Поздравления на докладчиката. И сега стигаме до доклада Сайер 1. Йозеф, имаш ли нещо да кажеш? Не. Става дума за доклада за 2013 е, и след това 2020. Два различни са. Сега е, гласуваме по целия доклад, електронно гласуване. Няма изменения. Моля, гласувайте. Дафюр. 23 за, един против, няма въздържали се, приема се. Сега а, отново за законодателната резолюция, електронно гласуване. същия резултат. Мандати. Отново електронно гласуване. Двадесет двама за, един против. Поздравления! Сега преминаваме към втория доклад на колегата Сайер. 2013 218, изменение 1 се приема, изменение 2 за, против, приема се, изменение 3 за, против, приема се, 4 за, против, останалите анблок за, против, приема се, целият доклад режим на електронно гласуване. Двадесет двама за, един против. Приема се. Гласуваме електронно за законодателната резолюция. 23 за, 1 против мандатите, електронно гласуване. А, 23 има за, един против. Приема се. И последния доклад Сайер. Нека да гласуваме всички изменения блок. Кой е за, против, приема се. Три електронни гласувания, доклада като цяло, режим на гласуване, моля. 22 за, един против. Приема се. Законодателната резолюция, отново електронно гласуване. същия резултат. Приема се мандата електронно гласуване. 23 ма за, 1 против. Приема се. Така, сега преминаваме към доклада на госпожа Кастекс за такси за възпроизвеждане за лично ползване. Имате думата. Благодаря, господин председател. Преди да преминем към гласуването, бих желала да изразя съжалението си, че не постигнахме компромисни изменения, по-специално с НП и между групата на НЕП и на социалистите. Имаше много предложения, които бяха отхвърлени блок в петък вечер късно и днес всъщност трябва да гласуваме и фото ще бъде доста сложен накрая на преди обеда сме трудни. Това не е законодателен доклад и това, което проистича от този доклад не е много лесно за четене, не е много благоприятно за финансирането на културата в Европейския съюз. Ето може би, може би ще се намеся в някои изменения, защото в списъка на гласуването има някои изменения, които са изчезнали. Ще ви предложа компромисни изменения по таксите за възпроизвеждане за лично ползване, защото а, някои от предложенията за изменения бяха по-балансирани от а, това, което предложиха докладчиците в сянка от ЕНП. В зависимост от гласуването на измененията, си запазвам правото или да отегля името си, или да го оставя, но да предложа изменения по време на пленарното заседание. Благодаря, госпожо Кастекс, тъй като е доста късно и, и а, е по-дълъг списък. не може ли да го отложим за януари? Това е дълъг, сложен списък, защо да не гласуваме по този списък през януари. Това е просто едно предложение, което искам да ви направя така че наистина можем да го продължим. Това ще ни даде възможност да продължаваме да работим по измененията, по компромисните изменения. Ако обаче не можем да постигнем компромисните изменения, може би тогава ще можем да гласуваме малко по-спокойно. Добре, тогава разбирам, че докладчик приема отлагането на гласуването. Ако нямате против, предлагам да го направим. А, в 11.45 ще дойде представител на Добре, ще се намери, ще се опитаме да намерим компромис. Не може да се намери компромис за някои неща. Или си за, или си против, или е, си бремена, или не си бремена. Не може да бъдеш малко бремена. Ние знаем, че досиетата се натрупва. Трябва да гласуваме. Нека да бъдем откровени и прагматични. Всъщност, е, Разбирам, че проблема е, е свързан с, с времето. Имаме две различни становища а, е, по въпроса, така че по-добре е да гласуваме. Добре, нека да гласуваме за това дали да гласуваме, който е за отлагането, който е за отлагането. Моля, гласувайте. Добре, по-лесно ще е да гласуваме електронно. Ако сте за, гласувате с да. Ако сте против отлагането, 13 за отлагането, 9 против, 1 въздържал се. Така че гласуването се отлага до заседанието в, е, е, през януари. доклада Стоянов е по-кратък, ще може да се справим в останалото време. Господин Стоянов, искате ли да кажете нещо? 12 е, за, против, отхвърля се. Едно за, против, приема се. Две за, против, приема се. Три за, против, Приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 13 за, против. Мисля, че се отхвърля. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. 16 за, против, Нека да проверим. Изменение 16. Електронен, електронен вод. 13 за, 10 против. Приема се. 6 за, против. Приема се. 7 за, против. Приема се. 17 за, против. Приема се. 18 за, против. Приема се. 19 за, против приема се. 8 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. 21 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. Гласуваме становището като цяло, електронно гласуване. 23 за, няма против, няма въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада на господин Виланд. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Цялото становище за, против, не, извинявайте, казва председателя. А, това трябва да го гласуваме електронно. Режим на гласуване. Много извинявайте, става дума за становището на Кастекс, но тук ми пише с големи черни букви Виланд. Извинявам ви се, госпожо Кастекс. Не исках да ви обидя. 22 ма за, никой не е против или въздържал се. Поздравление, поздравление за госпожа Кастекс. И сега преминаваме към господин Ворст. Ще бъда много кратък. Това е едно предложение на, за регламент на съвета във връзка с, с съвместните предприятия в сферата на фармацевтичната промишленост 177 187, 188, това са членовете, които са правното основание, като идеята е да се създадат съвместни предприятия за подобряване на здравето на хората. Комисията предложила правните основания. Предлагаме да се придържаме към предложената от комисията правна база. И така, предложението е да оставим на комисията да избере правните основания. Ням, имате ли възражение? Няма. Благодаря, господин Фос. С това приключваме гласуването. Госпожо Регнер, трябва ли да се занимаваме с вашия доклад днес? Европейския а, прокурор. А, точка 20 Европейската прокуратура беше отложена. Не можем да говорим по този въпрос, тъй като е, точката е, за субсидиарността се отложи. Сега, точка 33. За мен е удоволствие и чест да приветствам господин Йозас Бернатонис, министър на правосъдието, и ще ви помоля да кажете на нашата комисия нещо за резултатите благодаря, господин председател, уважаеми депутати, уважаеми членове на комисията, госпожи и господа. Моля, излезте навън, ако искате да говорите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността, която ми давате да ви представя резултатите на литовското председателство в сферата на правосъдието. Макар, че това е първото литовско председателство на съвета на Европейския съюз, ние сме удовлетворени от получените резултати. Ние се опитахме да постигнем целите, които бяха очертани пред вас през юли. Тези постижения, разбира се, не биха били възможни без подкрепата на институциите на Европейския съюз. Именно за това искам да благодаря на депутатите от Европейския парламент и особено на вас, господин председател и господин Лене. Благодаря ви за вашата подкрепа по време на нашето председателство. Обеден съм, че като останем безпристрастни, успяхме да осигурим непрекъснат и гладък законодателен процес и се надяваме, че не сте разочаровани от резултатите на нашата а, работа. Ние се концентрирахме върху три неща. Европа, на която трябва да се вярва, открита и ефективна. Ние се опитахме да а, възстановим доверие в европейската економика, да засилим вътрешния пазар, да осигурим вътрешна стабилност, да засилим економически и паричен съюз, да подобрим отношенията с трети страни. Опитахме се да поддържаме по-тясно сътрудничество с държавите от източното партньорство и с удовлетворение отбелязваме, че литовското председателство постигна значителен напредък по тези инициативи, които са предназначени да допринесат за економически растеж на Европейския съюз. Една от най-важните задачи, когато Литва пое председателството, беше за приключването на своето председателство. Ние продължихме да прилагаме Стокхолмската програма в нашето председателство, макар че тя е, се фокусира върху потребностите на гражданите на Европейския съюз. 2013 година е Европейската година на гражданите и ние поставихме акцента върху защитата на правата на отделния човек, борбата срещу дискриминацията, за да може да откроим значението на европейските граждани. Миналата седмица се проведе една мащабна проява в Вилнюс. Откроихме на соките за 2014 година и на неофициалната среща на министрите в ПВР Сектор, Ние помолихме държавите членки да представят писмени предложения в сферата на правосъдие и вътрешен ред. По време на нашето председателство продължихме обсъжданията на експертно равнище, министрите обмениха становища по време на съвета ПВР през декември. Ще предадем щафетата на Гърция, която ще продължи обсъжданията. Ние се надяваме, че обсъжданията както в съвета, така и в Европейския парламент ще бъдат полезен пример, принос, който ще покаже стратегическите насоки в сферата на свобода, сигурност и а, а, правосъдие. Фокусирахме вниманието си върху тези законодателни инициативи, които могат да доведат до растеж, Например, предложението за заповед за европейска заповед за запазване на банкови сметки, защото ние смятаме, че по този начин кредиторите ще бъдат защитени, а също времено и длъжниците. През юли ви представихме нашите цели да постигнем общ подход в съвета по тези предложения. Значителен напредък беше постигнат в преговорите по тази тема през последните няколко месеца и с удоволствие ви предлагаме резултатите през заседанието на съвета през декември ще а, бяха отчетени резултатите. Днес а, господин Балтазар, който е докладчик по темата, ще докладва пред нас Целта е да се постигне баланс между интересите на кредитори и длъжници. Удовлетворени сме, че беше постигнато съгласие на първо четене по тази инициатива. По процесите за несъгласие състоятелността, особено в трансграничния и вариант, а, беше постигнато а, немалко за решаването на а, тези проблеми. Важни решения бяха взети на срещата на министрите през януари, през декември, извинете, е, обсъжданията дадох политическите насоки и по тези проблеми и по други. Друго важно предложение беше общия европейски закон за продажбите с цел да, под, да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да се създадат условия за функционирането на пазара. Това е новаторска тема, която изисква много време, така че по време на нашето председателство продължихме интензивни задълбочени дискусии по този инструмент с цел постигането на максимален напредък. Обсъжданията на експертно равнище са все още незавършени а, редица проблеми следва да бъдат анализирани и държавите членки все още не са готови да вземат политическо решение по този въпрос. Интенсивни обсъждания се проведоха и в Европейския парламент. Беше предложено да се ограничи приложеното поле. А, а, и съм сигурен, че съвета следи тези а, преговори и обсъждания с огромен интерес. Също така има идея да се а, измени отчасти регламента Брюксел 1. Работи се по създаването на патентен съд, а, влизането в сила на тъй наречения патентен пакет Кет. Е, с удоволствие ви информираме за конструктивния подход по време на Декемврийския съвет и се радваме, че това ще доведе до споразумение на първо четене с Европейския парламент. Нашето председателство направи постиг, значителен напредък по постигането, по упростяването на правните формалности. Нашето председателство постигна значителен напредък в преговорите по предложенията, свързани с семейните права на регистрираните партньорства. Всич... Имаше някои политически резерви по окончателното предложение. Голям напредък беше постигнат при разглеждането на предложенията за реформата на Европейската система на търговската марка. Искам да ви поздравя и да кажа, че литовското председателство поставя акцент на този проблем под време на нашето председателство. Бяха, проведени задълбочени обсъждания и на двете, и на предложението, и на законодателната резолюция. По този начин смятаме, че поставихме основата на нова стратегия, включително и за електронното правосъдие през 2014-2018 година. Стратегията беше одобрена от съвета през декември. Съответния план за действие, който развива конкретните стъпки ще бъде представен в 2014 година, но беше постигнат значителен напредък. Новата стратегия ще бъде солидна платформа за продължаването на тази важна дейност. Реформата за защита на данните е много сложна инициатива. Председателството продължи интензивни разговори по въпроса но редица правни и политически проблеми все още не са решени и а, работата в съвета ще продължи. Председателството би искала да изрази удовлетворението си, че след няколко триалога по това предложение беше постигнато споразумение с Европейския парламент – като по този начин се създава възможност да се приеме това предложение на първо четене в началото на 2014 година, като ние се надяваме, че позицията на парламента ще може да бъде приета през януари 2014 година. Бихме искали да благодарим на докладчиката госпожа Скало е, и сме сигурни, че само чрез сътрудничество на всички институции ще може да се постигне споразумение по тази мярка за цифровия пазар до 2050 година. Беше дадено правомощие на председателството да започне преговори с Европейския парламент с цел постигане на споразумение по изменението на а, директивата за одита на публични институции и а, удовлетворени сме от преговорите с, с докладчик а, и а, господин Крими с Европейския парламент. Целта на измененията на тази директива е, е подобряване на качеството на аудитите, по този начин да се възстанови доверието в пазаря. По време на нашето председателство беше постигнат напредък в обсъжданията на предложението за разкриването на финансови ам, нарушения в Европейския съюз и предоставянето на финансова информация мандата на председателството беше да се започнат преговорите и сме уверени, че това ще доведе до подобряване на качеството, подобряването на предаването на информацията в цели Европейски съюз. Един от хоризонталните ни приоритети беше да се развият отношенията с държавите от източното партньорство в заседанието на а, по ПВР с източните партньори беше приета съвместна декларация, която очертава следващите стъпки на нашата работа. Уважаеми депутати, представих ви резултатите на литовското председателство на съвета в сферата на правосъдието. Освен тези приоритети обаче, ние работихме и по други теми и направихме много големи усилия да а, постигнем успех и а, осезаеми резултати. Последните 6 месеца поставиха нов желон в а, общата ни история подобри се единството в институциите. От името на екипа на председателството искам да ви благодаря още веднъж за сътрудничеството и за помощта ви през последните месеци и се надявам, че края на нашето председателство не означава край на нашето сътрудничество и че Гърция ще продължи работата, която ние започнахме. Благодаря ви и сега съм готов да отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин министр. Благодаря за толкова подробния доклад. Господин Балтазар е първият, който ще ви зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Всъщност нямам въпроси за задаване, тъй като получихме една много пълна картина за свършеното от председателството. Литовското председателство постигна много. Ще говорим за заповедта за запазване на европейска сметка при трансгранични случаи. Мисля, че можем да сме оптимисти по тази тема. Добре е да намерим баланс между длъжника и кредитора и да се предоставят гаранции и на длъжниците, и на кредиторите. Друг важен въпрос е не финансовата информация. По нея говорихме и тя се обсъди и в рамките на Корепер. Имаше различни позиции. Фактът, че имаме обща позиция по тази тема в съвета и че имаме основа за бъдеща дискусия е нещо отлично. Така че, тук исках да представя изключително положителното си мнение за съвместната ни работа и се надявам, че бъдещите председателства ще продължат да работят по същия добър начин. Благодаря, госпожа Тайн. Господин министр, съгласна съм с казаното от колегата Балтазаре. Благодаря ви много за подробната информация. Благодаря ви много за това, че работите и по темата за аудиторите. Имаше политически резерви по темата, по която аз съм докладчик. Дали може да ни дадете малко повече информация за колко държави членки говорим, какви са процентите, колко държави членки са обявили проучвателни резерви и как изглеждат нещата за напред. Смятате ли, че ще успеем да приключим работата по е, семейната собственост. Пане за... Е, благодаря. Нека първо да благодаря за работата ви от последните 6 месеца. Много добре си сътрудничихме. Говорих, споменахте свършената работа. Действително, количеството е огромно. Благодаря ви, че ни припомнихте колко много неща сме успели да приключим. Благодаря ви за тези 6 месеца председателство. Благодарим за среща на върха в Вилнюс. Що се отнася до Брюксел едно, изменянето на регламента за пакета за патентите а, изглежда върви добре. Надявам се, че ще приключим добре работата. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря, госпож... господин председател. Литва е малка страна. Това беше първото и председателство. Внимателно следя всичко, което Литва върши по времето на председателството си. Действително, свършената работа е огромна. Е, всички обсъдени е, законодателни пакети, е, отлична работа. Все пак има една тема, която бих искала да повдигна. Тема, при която има някои проблеми. Доближаваме се до края на мандата на Европейския парламент. Очакваме следващото председателство. Очакваме и скорошното приключване на мандата на Европейския парламент. Затова искам да се спра на темата за аудиторите. Надявам се, че ще се постигне съгласие по тази тема. Всички ние работим при много напрегнат график, има обаче правила за прозрачност, с които трябва да се съобразяваме. Необходима е прозрачност, необходима е всички политически групи да получат достатъчна информация. Нас се изказвам тук от името на групата на социалистите и демократите. Знаете, че започва трилог по темата и призовавам литовското председателство да спазва принципите, които споменах и всички да получават подробна информация и на на информация. Господин Лене, благодаря. И аз исках да се спра на един въпрос. Става дума за делегираните актове и актовете за приложение. За съжаление, господин Сайер вече не е в залата. Той има доклад по тази тема за нашата комисия. Мисля, че е добре темата да бъде приключена по време на това. Извинете, на този мандат, за да имаме някакви е, ясни критерии за това какво следва да бъде регламентирано чрез делегирани актове, и какво чрез актове за приложение. Това би било отлично за времето за, и се надявам, че ще приключим работата по време на този мандат. Заповядайте. Дар карта на речи, подякоти всем уж. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички депутати, членове на вашата комисия. Благодаря и на господин Лене, председателят, за сътрудничеството. Благодаря за положителната оценка на нашето председателство. Ние всички сме наясно, че имаше хора, които се съмняваха дали една малка страна ще може да се справи с толкова трудна задача но с удоволствие чувам сега вашите оценки за нашето председателство и мнението ви, че то е било успешно. Въпроса за брачния режим и последиците за собствеността на партньорите. Когато е, бяха обсъждани тези предложения, бе постигнат огромен напредък по време на нашето председателство и също така постигнахме съгласие за прехвърляне на някои пенсионни права, за приложното поле на двете предложения. постигнахме постижения и по отношение на наследството. за частично отменяне на брака, за съдебните правомощия, юрисдикция, за приложното право. А що се отнася до регистрираните партньорства, успяхме да отразим съображенията на комисиите за граждански свободи и по правни въпроси, за равнопоставеността на партньорите и за възможността да се избира съдебен режим, под който да се гледа делото. Някои от страните членки не бяха съгласни с тези общи разпоредби затова и не успяхме да постигнем общо решение на въпроса. А що се отнася до въпроса с, с одита? Това не е в моите правомощия, в моите отговорност, но ще предам въпроса и ще направим всичко възможно процесът да бъде пределно прозрачен и всички институции да получават информация своевременно. Що се отнася до делегираните актове? Тъй, супрантама, дирба и parlamentas, и тариба. Естествено, парламентът и съветът работят съвместно, за да постигнат целите, които се поставят с подобни актове. Много се радвам, че успях да представя пред вас резултатите от литовското председателство. Председателят. Благодаря, господин министр. Вие можете само да се гордеете с изминалите 6 месеца. Много, много впечатлителни резултати. Гръцкото председателство, за съжаление, много малко ще успее във времето да си сътрудничи с парламента, защото ще има предизборна кампания, избори, нов парламент и така се загубва известно време. Но вие действително направихте всичко възможно да приключим максимално голям брой досиета в последните месеци. Благодаря за присъствието ви тук в нашата комисия. Весела коледа, весела нова година и всичко хубаво! Така. 34 е точката, която остава от дневния ни ред. Тук всъщност имаме само едно съобщение. Субсидиарност. Докладчикът не е тук и всъщност ви предлагам да отложиме точката до следващата година. Имате ли някакви коментари? Не, много добре. 35 е, точка разни, нещо някой да иска да каже не. И в такъв случай единствено ми остава да ви пожелая да, извинявайте, е, госпожа Регнер. Много бързо реагирахте, господин председател, но просто за протокола да кажа. Темата, която повдигнах преди триалога и въпроса за аудиторите, искам да кажа, че е изключително жалко, че господин Масип не можеше да се възползва от услугите на устния превод. И днес сутринта отново ни изпратихме е, имейл. Той е, настояваше, че, твърдеше, че естеството на документи са такива, че е, той не можеше да работи. Наистина, след полунощ получихме документите. Сега няма нищо общо това с литовското председателство, нали, да не смесваме въпроса. Разбирам, че края на мандата, разбирам, че всички искат да приключат всички десоята, но в края на краищата а, има си граници. Не може всичко да става на всяка цена. Не може хората да не могат да погледнат а, е, документи, ако ще се взимат а, е, а, е, решения. Трябва да има някакво ниво на прозрачност на демократичност, особено по такива щекотливи теми, нали? особено когато има и позиции на мнозинството и на младсинството. Трябва да се дава време на хората да обсъдят. за това и искам да сложите моето изказване в протокола. Добре, казва председателя, слагаме го в протокола, госпожа Лихтенбергер. Да, аз искам да подчертая, че в бъдеще сега става дума за триалози и там прозрачността далеч не е необходимата. Трябва да бъдем изключително предпазливи в подобни обстоятелства и при такива досиета. И както казах и преди това, помня, че в предходния мандат нещата не бяха толкова екстремни, както се случва сега. Поне е, такива са спомените ми. Затова много ви моля, Нека да сме внимателни. Губим от репутацията си, от демократичната си легитимност. Не може с такава скорост да се препуска и да не можем да работим. Не може е, документите ни да пристигат в е, почтата след 12 часа през нощта. Аз съм готова да работя до късно, но все пак след 12 през нощта е малко прекалено. Особено когато става дума за голямо сложно досие. Никой не е в състояние да обработи нещата както трябва. Затова подкрепям възраженията, изказани от моята колега. И в такъв смисъл мисля, че те се отнасят не само до това досие, но и до останалите. Добре, казва председателят, отбелязваме си другите политически групи имат различни мнения. Според мен, действително не ни беше лесно в този случай, но това е живота. Весела коледа. Закривам заседанието.